назначаването на новите депутати. Ако няма възражения, техните предложения ще бъдат е, прияти. Дами и господа, знаете, че на 30 септември 2014 година най-късно трябваше да бъдат внесени кандидатури за европейски омбудсман. До, в този срок получих една кандидатура, кандидатура госпожа Емили О. Рейли изпълнява всички изискуеми критерии. Ще предам тази кандидатура на комисията по петициите в момента, в който досието бъде преведено на всички официални езици на Европейския парламент. На 2 октомври октомври комисията ще е, проведе изслушване, което, на което могат да присъстват всички европейски депутати.